госпожа Анико Гьори не уведомява, че тя е избрана за назначена за държавен секретар в унгарското правителство и съгласно разпоредбите на параграф 7 алинея 1, а също така и член 4, параграф 1 и 4 от нашият правилник, тя а, оставя мястото празно и а, се смята, че този място е вакантно от 1 септември 2010 година. С това приключвам а, информацията а, в началото и пристъпваме към а, дневния ред. Последната версия на дневния ред бе приета на 2 септември.